Председателят. Уважаеми колеги, заседанието е възобновено. А, има потенциал за увеличаване на присъствието. Протоколът от вчерашното заседание вече ви е раздаден. Има ли някакви възражения срещу него? Не виждам.